Европейския съюз да окаже подкрепа. Това е задача, която следва да се решава от държавите членки, от комисията а, и държавите членки. Председателят благодаря. Приключихме с а, тази а, точка. Преминаваме към следващата точка доклада на госпожа Викстрюм, приложимо право към извън договорни задължения. Докладчика има дума за 4 минути. Благодаря. Ще започна с благодарност към колегата Диана Уолис, която работи по този въпрос, докато напусна парламента. Аз поех досието от нея. За мен беше много интересно да науча нещо повече за тези процедури и затова искам още в самото начало да благодаря на всички докладчици в сянка за тяхната конструктивна подкрепа, за техния принос, техните забележки, техните изменения. Всички те допринесаха за усъвършенстване на доклада. И сега ние стигнахме до решение, което беше гласувано единодушно в комисия и което ние всички подкрепяме. Защо е толкова важен този доклад? Защото международните случаи на клевета – и водене на дела за клевета са реалност. Днес е денят на Европа. Европа расте. Тя расте заедно. Гражданите се движат, посещават други страни, имат някои членове на семействата, които живеят другаде. И създаването на една обединена Европа е нещо, към което ние всички се стремим. Но в духа на сегашното време, Медиите много често съобщават за това, което става в другите страни. Медиите се четат и слушат от хора, които живеят не в страната, в която е базирана съответната медия. Може да са в друга страна, да говорят друг език, но те следят медиите. Има голям а, брой международни дела за клевета и броят на тези дела ще продължи да се увеличава в бъдеще. Когато става това, много често възниква спор, чие е законодателство, законодателството на коя страна трябва да се прилага, кое е приложимото право. За да се решават тези а, дела, е необходимо не да се добави нещо към съществуващият регламент Рим 2. И именно този въпрос обсъждаме днес. съществува така наречения туризъм с цел дело за клевета. Тоест хората завеждат делата в страните, където законодателството им дава най-големи възможности да спечелят. Разбира се, това не е лошо във всички области на правото, обаче се опитваме да ограничим туризмът с цел за спечелване на дело. През 2005 година въпросът беше обсъждан и в парламента беше подкрепено решение как да се гледат тези дела, но съвета не се присъедини към нас и въпросът остана нерешен. И затова смятаме, че сега е крайно време да се внесе яснота всички засегнати трябва да знаят с какви възможности разполагат. Предсказуемостта е една от най-важните цели, към които аз се стремих в работата си по това досие. Защото смятам, че това е основата на едно съвременно, добре функциониращо общество и правна система. Хората трябва да знаят какво да очакват. И ние приехме като основа становището на парламента от 2005 година. Внесахме редица необходими промени в него. Необходими са ни основни правила, които са ясни, така че страната, в която са интересите на лицето или където е седалището на съответната медия, трябва да бъде място, където да се води делото. Не е лесно да се определи коя да е тази страна. Дали това да е страната, където човекът живее. Издателят на, един, на една медия, на един вестник, не, не може да се очаква да знае, познава законите във всички европейски страни но необходимо е да се знае какви са условията на играта и какви принципи трябва да се спазват. Имаме правила а, по основните права и свободи. И в, в всяка страна се търси съответното равновесие между права и свободи. Сега комисията а, може да възприеме нашите предложения и надяваме се, че в скоро време ще получим нейният отговор. Очакваме този отговор. А, може би още тази вечер ще го получим. Благодарим. Благодаря. Сега господин Дегухт от името на комисията. Благодаря. Благодаря на госпожа Викстрам за доклада за изменение на регламента. То е в основата на сегаш действащата резолюция. Моят колега госпожа Рединг ще ще е, обследва внимателно вашите предложения. Наистина, вярно е, че сега действащото законодателство относно и извън договорните задължения не включва в приложното си поле спрямо клеветата, защото не бе възможно да се стигне до споразумение. На времето през 2010 година комисията проведе проучване и стигна до факта, че не може да се разреши този проблем без хармонизиране на съответното а, приложимо право. Това се включва, освен това, и в обсега на основните права, а именно право на свобода и други права, свързани с личността. Също времено тези е, права включват и правото на зачитане на, право, на личното пространство и други допълнително свързани права, които следва да бъдат в е, равновесие едни с други. Затова комисията оцени възможно най-обективно ситуацията и се надяваме да излеземе с конкретно предложение до края на 2012 година. Благодаря. Да Благодаря, господин комисар. Не виждам госпожа Гало в залата. Ето защо ще премина към следващия оратор. Господин Звивка има думата за две минути.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 Промените, които са предложени от госпожа Викстрем в доклада, за мен са много важни по две причини. Аз бях автор на доклада, свързан с Брюксел 1 и съм напълно ясно с това, че в интерес на правната сигурност имаме нужда от ясни закони тогава, когато решаваме определен спор. Като бивша журналист, който дълго време е работил в полската телевизия, е, аз съм много чувствителен към въпросите на свободата на медиите и свободата на словото. Но заедно с това държа и на отговорната журналистика, чиято цел е да гарантира правото на адекватна и истинска информация. За момента нямаме отговор на въпроса кое право е приложимо към клеветата. В е, епохата на всеобщия достъп до интернет е, и излъчването на информация по интернет, е очевидно лесно да избереш е, варианта на търсене на най-благоприятната правна среда, защото е, тази среда осигурява най-добра среда за ищеца. Мисля, че трябва да се премахне е, правната празнота в Рим 2. Много се радвам, че комисаря предлага промени и очакваме а, да постъпят промените. Благодаря, господин Балдасаре. Има думата за две минути. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя а, колежката Викстром за нейната работа и за високото качество на доклада. Поздравяваме също така за постигнатите компромиси. Целта е да се запълни една празнота много сериозна, е, очебиеща празнота. А това са слабостите на регламента Рим 2. Защото а, а, става дума за приложимото право към извън договорни задължения, когато а, са нарушено, нарушено правото на неприкосновеност на личния живот на индивида. А, достъп до лични данни, по интернет, информация, която се публикува в социалните мрежи и в блогове. Тоест, това е една необходима мярка. Трябва да осигурим достъп до съд, да осигуриме правилно функциониране на вътрешния пазар и да намерим равновесие между свободата на словото и другите права. Напълно съм съгласен с това, което се подчертава в доклада, че е абсолютно неотложно е коригирането на Рим 2, създаването на център за доброволно решаване на трансгранични спорове в тази област. Но тъй като цената на съдопроизводството е голяма, много по-ефтено ще бъде споровете да се решават по пътя на доброволните споразумения. И тук трябва да имаме два, две цели. От една страна защита на правата и имиджа на лицето, а от друга страна да осигурим свободата на словото. Благодаря. А сега господин Скурия, две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Като италянец Очевидно съм особено чувствителен към този въпрос. Благодаря, разбира се, на нашата докладчица. Благодаря и на комисията за това, което току-що чухме от нейния представител. Благодаря и за това, че бе изрично спомената клаузата за оклеветяване. Това е много важен въпрос и наистина докладчицата е успяла да намери баланс между личната свобода, е, личното пространство и правото. Понякога има случаи на произволни клеветнически кампании, просто в името на новата технология, имам предвид интернет. Това е непростимо вмешателство в личната сфера, в личната неприкосновеност неприкосновеност. Така че създаването на център, който да гарантира прилагането на правните разпоредби в случаите на спорове е изключително уместна идея и всички очакваме нейното реализиране. Очаквам с интерес и бъдещите съобщения на комисията по този въпрос, защото може би днес много неща ще останат недоизяснени. Благодаря. Не виждам желаещи да участват в процедурата на спонтанни изказвания. А, има. Заповядайте. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Мисля, че е ясно, че докладът на госпожа Викстрюм е добър. Не съм сигурен обаче, че има нужда от център, който да решава тези въпроси. Всъщност ние имаме нужда от ясни и прости правила, за да разберем кое е приложимото право. Мисля, че по въпроса е свършена добра работа. Жалко, че няма повече е, колеги, които да участват в разискванията, но се радвам, че като парламент можем да е, направим следващата крачка. Председателят. Благодаря. Зна... Искам да напомня че на участниците в галерията, че нямат право да е, ръкопляскат и да коментират. Господин Гухт, от името на комисията. Благодаря, господин председател. Колеги, знаете, че основните права са много важни за нас. Те имат голямо значение за всички граждани на Европейския съюз. Ничии права не трябва да бъдат нарушавани. Комисията ще вземе предвид резолюцията на Европейският парламент, ще проведе необходимите консултации с заинтересованите страни и ще ви докладва а, за всички случаи, като а, се придържаме към изискването за свобода на а, словото. Благодаря, господин комисар. Сега госпожа Викстром, две минути. Господин комисар, благодаря на всички за този интересен и малко кратък дебат. Докладът беше съпътстван с много драма през миналата пролет. Аз очаквах много оживен дебат. В крайна сметка докладът беше прият единодушно от, от парламентарната комисия и се надявам, че пленарната зала ще го подкрепи. Както беше казано тук, има една празнота, която трябва да бъде попълната. Има баланс между свободата на медиите, свободата на изразяването от една страна и от друга да се гарантира правото на отделната личност на неприкосновеност на личния живот и правото свързано с личността. Аз се надявам, че госпожа а, комисарят ще участва на, в дебата. Мисля, че комисията, за комисията не остава много работа, тъй като нашето предложение е добро. Много се надявам, че скоро ще имаме, ще получим предложение, което е определено необходимо на нашите граждани и в Деня на Европа е много подходящо да направим нещо, така че да се гарантират правата на гражданите и да се преодолеят е, правните празноти. Благодаря на всички. Очаквам вотът утре да бъде успешен. Председателят. Е, скъпи колеги, дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следващата точка в дневния ред е доклада на господин Риналди за търговската инвестиционна стратегия на Европейския съюз за Южното Средиземноморие.